Relazione Swinburne sul quadro di risanamento e risoluzione delle crisi. Сега за въпроса за небанковите институти и тяхното саниране и преструктуриране. Давам думата на докладчика. Имате 4 минути. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Този доклад е предложение за резолюция на Европейския парламент. Той разглежда системните слабости на сегашната финансова криза и инфраструктурата и се опитва да оцени възможните последици от регулаторните промени, които се приеха след кризата. Докато работата за оздравяването на банките е много напредна, по-малко се прави за стабилността на критичната пазарна инфраструктура. Нивото на взимат, свързаната в цялата, в цялата финансова система е ключова слабост на финансовите пазари като цяло. Видяхме какво стана, когато една банка а, а, изпадне в в неизпълнение. И надявам се, че това няма да се повтаря в бъдеще. Докладът се спира именно на този сценарий, като специално разглежда възможният по неизпълнение на клиринговите членове. И се опитва а, а, да оцени инфраструктурните рискове в други области, като застраховката, застрахователното дело. А, когато се изпълни този дневен ред, ще имаме възможност да регулираме клиринговите членове. И докато през 2008 година те действаха добре, кризата по това време не ги засегна, защото те нямаха такъв обем, какъвто ще имат в бъдеще. Те са вече дефинирани от Международната организация на комисиите по ценни книжа и ЙОСКО като слабото звено. Трябва да се осигури, че да могат да бъдат по-стабилни и по-прозрачни в финансовия пазар. В случай на неизпълнение ние трябва да имаме необходимите а, средства, за да може а, те да имат свои оздравителни планове или планове за преобразуване. Именно за там надзорните органи трябва да могат да се намесят. Докладът подчертава, че всекидневната дейност трябва да продължи да създава стимули за добро управление на а, а, тези централни контрагенти, а, така наречените ССП. Защото те сега не се стимулират а, а, а, а, да правят това. Е, затова клиентите инвестициите не биват да се излагат на повече рискове, отколкото те могат да поемат. Ясно е, че ако един централен контрагент изпадне в неизпълнение, е необходимо а, а, а, а, да има средства за защита на, защита на членовете на пазара. Централните контрагенти и техни задължения трябва да бъдат ясно дефинирани когато обсъдихме, обсъждахме тази резолюция, стигнахме до консенсус, че ако централните контрагенти а, се съгласят на мерки, а, а, а, а, а, тяхното възстановяване трябва да бъде под надзора на съответните а, органи по здравяването. но това може да стане само пред ръководството на органите по преобразуване на, на банковите и други финансови институции. Трябва да бъдем сигурни, че те няма да прибегнат до средствата на пенсионните фондове и други, и други финансови инструменти поради своя фалит. Те трябва да използват а, а, своят капитал, а, обаче в такъв случай няма да има достатъчно стимули а, за а, добро управление. Значи, въпросът с централните депозитари е малко по-различен, но и тук въпрос той се обсъжда на тристранната среща. И комисията трябва да предложи законодателни мерки за възстановяване и оздравяване и на тези финансови институции. Благодаря. А сега... Сега няма спонтанни изказвания. Госпожо Еврокомисар, имате думата. Благодаря на госпожа Суинбърн за чудесния доклад. Вярно е, че регулаторната рамка в е, тази сфера отговаря на международните договорности в рамките на Г20 с цел уреждане на международните финансови пазари в случай, и реакция в случай е, на проблеми с, финанс, с финансови институ, институции. Благодаря за приноса на този доклад е, към цялата тема и предвид водени последните преговори в рамките и на, забор, на съвета за финансова стабилност ние постигнахме съгласие относно ролята при оздравяване на нефинансови, не, нефинансовите институции. Те добиват все по-голямо значение. Е, както отговаря, както бе е, решено и е, от Г20 е, да се е, at eu е, е, съответните форми на сделки, така че да се предложат адекватни, да правят адекватни предложения в случай на преструктуриране и оздравяване на банките в рамките на международните договорености. Оценяваме приноса на доклада за даване на отговор на някои основни въпроси, на които трябва да обърнем внимание, като например механизъм за разпределение на потенциални загуби, е, поемане на съответни договорености и гарантиране на тяхната прозрачност, както и приемственост на услугите, предлагане от небанковите институции, но това не трябва да пречи на стимулирането на потребяването на тези услуги. Комисията и ще има предвид тези и други предложения, отразени в доклада и ще се съобрази с тях в по-нататъчната си работа в тази област. Председателката, благодаря. С това приключвахме дискусията. Гласуването по този, по този доклад ще бъде утре в 11.30. Siamo in attesa dell'onorevole Сега ще се наложи да изчакаме за малко госпожа Ниблер. Моля, имайте няколко секунди търпение.